да се опознаят по-добре, да опознаят и своето а, е, културно наследство. Ето това е в крайна сметка целта на тази програма. Дарис, Бих искал да ти благодаря много, много сърдечно и да те поздравя не само за този доклад, а за всичко това, което вършиш, за твоя ангажимент, за твоя ентусиазъм. Зная, че на 17 ще бъдеш в Мадрид, за да представиш е, програми, е, свързани с образованието и културата. Е, на 18 и 19 може би ще се видим. Мога да кажа само, че този парламент се нуждае от повече хора като Дорис Пак. И така, приключваме с разискванията по тази точка от дневния ред. След е, час и половина ще гласуваме по спогодбата с Швейцария. А сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Устен въпрос. Отправен към комисията във връзка с хуманното отношение към кокошките носачки. Устният въпрос се задава от Комисията по земеделие и развитие на селските райони Пауло де Кастро като председател на комисията ще зададе въпроса към комисията. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, дами и господа. Днес имаме възможност да обсъдим един стратегически проблем, а именно хуманното отношение на животните към животните в селското стопанство. Директивата за хуманното отношение към животните ще влезе в сила и ще защитава включително и а, кокошките носачки. Но, господин председател, бих искал да припомня, че на 19 юли 1999 година съвета по а, въпросите на земеделието и моето министр, който участва там, одобри тази е, директива. Една година преди влизането в сила на тази директива обаче, европейските фермери трябва да приведат системите си в съответствие с нейните изисквания. Трябва да защитим интересите на всички производители, които са спадили изискванията на директивата 1999-74, като избегнем всякаква деформиране на пазара и нелоялна конкуренция. Затова, господин председател, включихме този важен въпрос в работата на Комисията по селско стопанство. Всички парламентарни групи участваха в този дебат. И за това аз сега а, зададах този устен въпрос на 28 октомври. Първо искаме да разберем докъде са стигнали страните в прилагане на новите изисквания. Второ, какви действия трябва да вземат страните членки, за да гарантират изпълнението на изискването на директивата. И онези, които прилагат изискване на директивата, каква помощ ще им се окаже. И второ, какви мерки ще вземе, за да се предотврати кризата в в а, пазара и вносът от трети страни, които не отговарят на изискването на директивата, която ще бъде приложима към единният вътрешен пазар. Очакваме отговор от страна на комисията на тези въпроси. Искаме пазарът да бъде по-прозрачен, да има реципрочност на правилата, на които се подчиняват производителите по отношение на хуманното отношение към животните в селското стопанство. Обсъждали сме този въпрос в комисията многократно. Особено важно е нашите усилия, госпожа комисар, за гарантиране на хуманно отношение към животните да не бъдат на празни. Необходимо е пазара да признава социалната стойност на хуманното отношение към животните. Не може да позволим деформиране на пазара чрез внос от трети страни, които не изпълняват минималните стандарти и по този начин получат търговски предимства. Затова бихме искали да имаме, приемем резолюция за хуманно отношение към кокошките носачки като първа крачка по този път. Благодаря, Павло. А сега ще дам думата на госпожа комисарят Василио за отговор. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати. Комисарят Дали се извинява за това, че не може да присъства днес тук, но с удоволствие поемам този въпрос, тъй като при предишния мандат бях комисар, който отговаряше за хуманното отношение към животните и здравеопазването. Е, от името на господин комисар искам да кажа, че забраната за неконвенционалните клетки, която бе прията 99 година, представлява едно огромно подобрение, що се отнася до хуманното отношение е, към кокошките носачки в ЕС. Освен това, тя насърчи е, и дебат по цял свят. Искам също така да посоча, че държавите членки носят отговорността за прилагане на европейското законодателство по защитата на кокошките носачки. Европейската комисия прави всичко възможно да извършва мониторинг на прилагането на това законодателство от държавите членки, включая посредством инспекции, които се а, провеждат от нашите експерти, експертите на комисията. Освен това, получаваме данни от държавите членки на базата на конкретно решение на Европейската комисия, свързано с инспекциите за хуманно отношение към кокошките носачки в земеделските стопанства. През ноември 2010 година, преди месец, официалните данни преди 2009 година за производството на носа на яйца а, от такива ферми бяха подадени към Европейската комисия от държавите членки. Само 18 държави членки са тези, които обаче са подали пълните данни. Тези данни показват, че 66% от местата за производство в тези 18 държави членки държат кокошките носачки в системи, в които те се придвижват свободно, т.е. не в затворени пространства. 3,5% ги държат в конвенционални клетки и 1% в неоголемени клетки. Европейската комисия обаче съзнава, че все още съществуват празнини в статистиката. Има три държави членки, които въобще не са отговорили. Шест държави членки пък са предоставили само частични данни. Следователно, картината, която преди малко описах, не е цялостна. Европейската комисия постоянно говори с държавите членки, като изисква из данните, които не са подадени във всеки един случай, включая в постоянния комитет по хранителната верига и хуманното отношение към животните и шефовете на НВМС. Освен това, изпратихме едно официално писмо към държавите членки да се подадат плановете за действие за прилагане на тази забрана, за да може да се направи по-добър анализ на положението в целия Европейски съюз. Сега Европейската комисия се съсредоточила усилията си, за да направи така, че държавите членки да предприемат необходимите мерки да забранят конвенционалните клетки до законово определения срок. Държавите членки са тези, които носят отговорност. Яйцата, които не са произведени в съответствие с съответната директива, да не се пласират на пазара. Ще имаме по-ясна картина до година, след като има заседание за интересованите страни. Това заседание ще бъде през януари 2011 година. Днес внасенето на яйца е много ограничено, защото те имат много кратък срок на годност. Освен това, ние имаме много високи стандарти за изисквания към храните. Освен това, вноса на вещества, които съдържат яйца в пакетиран вид, когато няма съответствие с нашите високи стандарти, те носят знак, на който ще се казва, че не отговарят на стандартите на ЕС. Така имаме ясно разграничение между внесните яйца, които не са произведени по нашите изисквания за хуманно отношение към животните. Освен това, Европейската комисия допълнително ще разгледа тази тема с всички заинтересовани страни в едно заседание, което ще се проведе на 19 януари 2011 година в Брюксел. Искаме да гарантираме плавното прилагане на директивата и това ще обсъдим и на това заседание. Благодаря, господин председателю. Благодаря, е, госпожо е, комисар. И сега преминаваме към говорителите на групите. Първо от НП Госпожа Деланге. Благодаря, господин председател. С огромни крачки се движим към един пазар, в който една голяма част от производителите не спазват нормите, които сме приели. Много лесно можете да направите сметките и да разберете, че е, това е, е изгодно за производителите, но е, не е полезно за животните и за консуматорите на съответните продукти. И затова би трябвало да се пребарим с тази нелоялна конкуренция на пазара и трябва да направим е, каквото е необходимо за едно по-хуманно отношение. Комисията е тази, която би трябвало да следи за е, спазването на приятите правни актове. Така че, госпожо комисар, извинете, че се обръщам към вас, е, но не държавите членки отговарят е, за спазването на законодателството. Комисията е пазителката на договорите, така че вие би трябвало като е, комисия да предприемете много бързи и ефективни мерки, така че държавите членки не само да предоставят данните, но да предоставят данни, че са готови. какво означава това, е, че те не представят национални планове и че съответно едва при последващите инспекции след влизането в сила на новия правен акт ще се установи, че е, една голяма част от производството не отговаря на нашите норми. А междувременно тези, които са изпълнили нормите, ще страдат на пазара, защото е, ще, бъде, ще бъдат изправени пред нелоялна конкуренция. Благодаря на госпожа Дананга. Една минута за представителя на социалистите, господин Капола Сантос. Благодаря, господин председател. Както нашия председател а, на Комисията по земеделие Пауло де Кастро, а, трябва да кажа, че аз като министър на земеделието съм участвал в, в дискусиите, които доведоха до това решение, до това, този законодателен акт. Има две страни. От едната страна хуманното отношение към животните, а от друга страна конкурентоспособността на селско-стопанските производители. Ние дадахме един преходен период, за да може сектора да се приспособи към изискванията на директивата. Има още цяла година преди да влезат изискванията на директивата в сила и тя да стане правно обвързваща. Някои са производители са положили значителни усилия, вложили са доста средства. Те не могат да бъдат жертва на нелоялна конкуренция от онези, които не са направили нищо. Госпожо комисар, необходима ни е повече и по-точна информация какво е реалното положение в страните членки. Трябва да знаем също какви конкретни мерки са взети от комисията. За да може производителите, фермите, които имат птице ферми, до януари 2012 година да отговорят на изискването на директивата. Това е абсолютно необходимо, госпожа комисар. Сигурен съм, че подобно предложение ще бъде подкрепено от всички. Ние ще гласуваме срещу точки 11 и 14, които според нас не са съвместими с европейското законодателство и ако бъдат приети, ще отслабят резолюцията. А сега господин Джордж Лайан от името на либералите. Имате две минути. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за информацията, която получаваме на този дебат. На първо място трябва да заявя, че независимо дали имате цялата информация или не, Фактите са следните. От 1 януари до година най-вероятно ще има 80 милиона яйца в Европейския съюз, които се произвеждат в незаконна система от клетки. Имаме един 12-месечен цикъл който няма да се промени драматично до до година. Така че въпросът ми е следния. Какво да кажа на онези като Джон Камбъл и много други производители в Обединеното кралство, които са похарчили средно 2 милиона паунда всеки един от тях, за да а, спазят европейското законодателство. И допълнителни а, средства са похарчили над 10%, защото тези клетки са 10% по-скъпи от конвенционалните. Какво да кажа и на потребителите? Аз си му обещах, че 1 януари 2012 година вече няма да има яйца, които са произведени а, в а, конвенционални клетки. Иска ми се и парламента, и комисията да кажат, те да отидат и да кажат на хората, че ще предприемат строги санкции, за да направят така, че да се спазва приетото законодателство. Без дерогации, без удължаване на срокове, защото 10 години вече е, изчакваме да спазят законодателство. А държавите членки, които са спазили това законодателство, трябва да могат да защитят и производителите си, и потребителите си, като забранят вноса на незаконно а, произведените яйца в тези държави, които не са спазили директивата. Освен това, смятам, че Европейската комисия трябва да излезе с списък, след като получи информацията, като посочи с пръст онези, които не са спазили директивата. Но това не е някакво извинение. Десет години ги чакаме. Това е огромен срок за какъвто и да е бизнес цикъл, за да може да се подготви да инвестира за новите условия. Надявам се в края, когато направите последното си изявление, госпожо комисар, съвсем ясно ще заявите, че разбирате притесненията и на потребителите, и на производителите и ще обещаете строги санкции за за да ги защитите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на господин Хаудлин. Три минути и половина. Зелените. Господин председател, госпожо комисар, вашите отговори не ме убедиха. Това, което комисията заяви тук е, не е убедително и е, колегите, които говориха преди мен, е, вече посочиха, е, че е, 30% от е, яйцата, които ще се предлагат на пазара на Европейския съюз е, през 2012 година, ще бъдат е, е, несъобразени с е, стандартите. Е, така че Съвсем ясно трябва да стане на всички, че европейското законодателство въжи за всички държави членки и за всички производители в тях. Нямаме е, друг начин да защитим е, изрядните производители, нямаме друг начин да покажем хуманно отношение към животните и нямаме друг начин да се справим с нелоялната конкуренция. Държавите членки трябва да спазват е, европейските разпоредби и по отношение на защитата на животните и по отношение на е, начините на производство. Така че въпросът, който задаваме сега е какво прави комисията в момента? Е, има ли един съвсем точен и прецизно изготвен каталог на мерките, които ще се предприемат? Е, в никакъв случай не бива да се мисли за удължаване на сроковете и за отлагане на влизането в действие на приетата директива. Не бива същевременно да се удължават и преходните периоди, защото това вече обезверява хората, най-вече производителите в селското стопанство ние ставаме неправдоподобни. Освен това, трябва да внимаваме и за етикетирането, за обозначаването на продуктите. Добре, но е, как ще обозначаваме продуктите? Е, е, имам предвид яйцата, които не са пресни яйца. Или продуктите, които съдържат съставки от непресни яйца. Десет години преходен период, това е прекалено дълъг период. Така че всички е, е, производители в Европейския съюз отдавна вече знаят, че трябва да се подготвят. И няма никакво извинение за никого, ако той към 1 януари 2012 година не може да отговори на е, изискванията на законодателството. И освен това ставаме неправдоподобни, ако не спазим предварителните си намерения. Тъй като навсякъде в целия свят се застъпваме за защита на животните, за хуманно отношение към животните и същевременно се оказва, че в рамките на Европейския съюз ние не можем да принудим производителите да спазват стандартите, които отдавна вече са известни. Апелирам към комисията да предприеме много стриктни действия за подготовка на всички производители от 2012 година. Благодаря, колега. Сега давам думата на господин Джим Николсън от ТКР за ма, две минути. Благодаря, господин председател. Ще кажа, че не съм съвсем убеден а, в това, което твърди госпожа комисарят. Имаме вече два примера, когато представители на комисията додоха в комисията по земеделие и ни, това, което ни показаха, беше не само неприемливо, то беше направо срамота. Слушах с много голям интерес към всичко това, което тя ни каза, но тя не каза нищо а, ново, съществено. Какво ще кажем ние на заинтересованите през януари? трябва да знаем какво ще им кажем, защото днес последните кокошки, носачки, които са в, конвенци... конвенционални кафези, са там. Значи има един а, а, цикъл от 12-13 месеца за кокошките носачки. А, те са вече там, в тези, в тези клетки, неоголемени клетки. Тоест, те няма да отговарят на нормите за които предвижда директивата през 2012 година. Е, съгласни ли сте, че яйцата в Европейския съюз, които ще бъдат е, произведени в неоголемени незаконни клетки, няма да могат да бъдат изнасяни от страната, в която са произведени, няма да бъдат допускани на вътрешния пазар. Тук сме изправени пред един много сериозен, сериозен пазар както Джордж Лайан каза, имаме 33 милиона яйца, които ще бъдат незаконни на 1 януари 2012 година. Но хората искат да ядат яйца. Какво да направим? Трябва да знаем какво ни предстои. И трябва да ни уверите, госпожо комисар, че ще дойдете тук през март и ще ни представите едно предложение относно това, което възнамерявате да направите, за да може да се а, уреди този проблем. Защото много производители вече са инвестирали милиони, за да отговорят на изискването на директивата. Не може да изискаме сега те да плащат за онези, които не са направили необходимото. Благодаря, Джим. От името на групата Европа за свобода и демокрация. Давам думата на Лоренцо Фонтана за минута и половина. Господин Агнио, е, дали ни харесва това или не, господин председател, 100 е, милиона птици все още ще бъдат отглеждани в клетки е, в знаменателния ден, т.е. крайния срок. Нямаме нито средства, нито техническа организация, за да изпълним на практика това, което се предвижда от директивата. И а, разбира се, аз бих <laughs> се чувствал удовлетворен от това свое черно предсказание, но тук става дума за дългосрочното здраве на птицевътството. Как а, а, да бъде поравено с 100 милиона кокошки за 24 часа, 83 милиона яйца всеки ден. Как да стане това? И тук става въпрос за износ към Украина, към Индия, към Аржентина, към Бразилия. И всички тези яйца са снесени в конвенционални клетки. А, можем да кажем, че някои от тези страни а, вносителки се ползват с висока репутация за хуманно отношение към животните? Едва ли. А, и много трудно а, ще можем а, да спрем отлива на продукция към, към тези страни. Е, фактически ще изнасяме огромна част от е, своето производство, от своята продукция, е, независимо от огромните капиталовложения, които са направени за спазване на директивата. Налагането на пълна забрана просто не може да успее. Да не говорим за това, че ще бъде атакувано в, рамко, в рамките на Световната търговска организация. Така че би трябвало да се допуснат временни изключения – за производителите. Знаете, аз обичам да гледам така наречените голи снимки, ще ме прощавате за това. Не мога да понасям обаче камиони и камиони с голи, неподпечатани яйца, които човек не знае откъде са дошли. Ние в Великобритания механично маркираме яйцата и на собствената ми ферма, това става по-настояще, машините са надежни. Комисията твърди, че било твърде трудно да се обозначават не отговарящите на изискванията за хуманно отношение към животните яйца с съответния печат. И тук по-малкото зло, повтарям, по-малкото зло е Европейския съюз да настоява не спазилите условия държави членки да използват средства по регионалните фондове за закупуване на оборудване за маркиране на неотговарящите на изискванията яйца. Така ще може да се изгради и база данни за състоянието на отрасъла. Повечето търговци на Требно в Великобритания държат да търгуват с отговарящи на изискванията яйца след настъпването на крайния срок, но само ако тези яйца са правилно обозначени. Благодаря ви, колега. Толкова по този кръг изказвания. Последно, прочен, господин Натрас от независимите. Благодаря, господин председател. Това е въпрос, който се свежда не само до отглеждането на кокошките при неблагоприятни условия, а за способността на Европейския съюз да контролира единния пазар. Десет години бяха дадени на държавите членки до 1 януари 2012 година, за да спазят условията или да нарушат закона. Германци, скандинавци, холандци и, и прочие, и прочие е, спазиха изискването. Някои големи производители обаче просто отказват и нали, защото става въпрос за сериозни капиталовложения, за влизане в дълг. Е, е, регламентът е, устойностява тези капиталовложения на, на около 15 цента на дозина яйца. И а, може да си представите, че който не похарчи тези пари, ще има предимство на пазара по себестойност един производител, когато познавам, взе на заем 10 милиона е, лири стерлинги, за да спази тази директива. И сега какво? Комисията ще се откаже и ще направи неговите яйца неконкурентно способни ли? Ако се даде повече време на изоставащите, то полуката ще бъде такава. Ако Европейският съюз приеме директива, той след това си плаща само за да я загърби. Благодаря. Госпожа Херенц има думата. You, Благодаря, господин председател. През януари 2012 година 400 испански производители могат да фалират. Това може да означава, че 30 000 тона яйца няма да бъдат произведени. Единственото, което можем да постигнем – тук е, че нуждите от деца на Европейския съюз ще започнат да се покриват от външни производители, там където не се прилагат нашите правила. Така че трябва да действаме интелигентно. Ако ли не, само ще отслабим производството в Европейския съюз и ще дадем много добри нови възможности на трети страни, където кокошките се отглеждат в много по-тесни кафези. Така че трябва комисията да вземе предвид, че тук говорим за огромни разходи в Испания, като да говорим и е, за разпространение на отрицателния ефект към други производства. Мисля, че трябва да се намери някакво решение обаче и за отговорните бизнесмени, които в момента променят стопанствата си и през януари ще са готови. Мисля, че трябва да подкрепим и тях, така че да не се окаже, че има недостиг на яйца на пазара на общността. Да, директивата трябва да се прилага, но същевременно трябва да дадем възможност на, промиш... на производството да се адаптира. Госпожа Родост има думата. Госпожо комисар, на този етап искам да подчертая, че вече е взето решение да се премахнат конвенционалните клетки. Имаше достатъчно време и за държавите членки, и за производителите, за да се погрижат да преминат към други клетки. Остават ни още 12 месеца. Трябва използването на всички конвенционални клетки да бъде преустановено на 1 януари 2012 година. Това смятам аз. Що се отнася до държавите членки, където това не може да се спази, трябва да е възможно тези държави членки да се губят. Също така, яйца, произведени по начин, който не спазва европейските изисквания, не трябва да бъдат допускани на вътрешния пазар. Госпожа Раймърс има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Знаем в продължение на 12 години вече, че от 1 януари 2012 не може да продължаваме с тези клетки. Държавите членки не могат да кажат, че не са имали достатъчно време, за да подготвят производителите на яйца и пилешко месо. Има много примери по силата на които поради лоша подготовка е, хората изразяват е, недоволство. Говори се за изкривяване на конкуренцията, което е в разрез с е, правилата на Съюза. Абсолютно необходимо е от 2012 година насам да не се отглеждат кокошки в него големени клетки и яйца от тях да не отиват на пазара. Онези, които са в съответствие с изискванията, ще бъдат наказани за това, че са си свършили работата. Всяка държава членка трябва да свърши онова, което се изисква. Не трябва да се забавят нещата. В една общност всички трябва да действат координирано и не трябва всеки да прави каквото си поиска. Госпожа Форд, благодаря. Като много майки искам да има добри стандарти относно хуманното отношение към животните, но искаме децата да са ефтини. Аз не съм експерт а, по отношение на кокошките. Миналия месец посетих а, една ферма за кокошки в а, моя избирателен район. Фермерите в Великобритания са уверени, че комисията ще действа както трябва и са инвестирали стотици милиони лири по силата на това законодателство. В момента доверието към Европейския съюз е изключително ниско и трябва да се защитават от тези, които са отговорили на това законодателство, не е време е, да си играем на шикалки с фермерите. Благодаря госпожа Магинес за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за дадения отговор, колкото бе и непълен да бе той. Е, има е, е, конкретни въпроси, които повдига председателя на Комисията на парламента по селско стопанство, които не получиха пълен отговор. Аз лично поставям под въпрос числата. И вероятно, <clears throat> госпожо комисар, бихте могла да ги е, изясните. 66% от производството ли сега казвате е от свободни кокошки? И ако е така, та, <clears throat> тази информация не съвпада с информацията, която аз имам е, и, и тези данни трябва да, да, да, се, да се уточнят, да се е, потвърдят, <laughs> защото това са едни доста оголемени, как да ви кажа, подобно на клетките е, статистически данни и не представят, според мен, вярна картина на производство на яйца в Европейския съюз. Освен това, ако беше лесно да се спази това законодателство и ако нашите потребители наистина, ама наистина а, искаха хуманно отношение към животните, в случая те биха си платили цената. Да, обаче се оказва, че потребителят не желае да плати цената. Е, не съм получила нито едно запитване, докато съм е, депутат от 2004 година, нито едно запитване от е, потребител, който ме умолява това законодателство да, да бъде приложено на практика. Помнете го това, госпожи и господа, това са фактите. И все пак, важно е законодателството, в случая директивата приета от парламента, да бъде приложена в пълен размер. Така че онези, които вече са инвестирали огромни средства за да спасят директивата, да бъдат защитени. Опасявам се, че комисията най-накрая ще се натъкне на сериозни юридически проблеми. Какво да кажем за пазарното положение? Някъде 83 милиона яйца на 1 януари 2012 година ще се изсипат на пазари и ще бъдат незаконни. Нито от морална, нито от техническа гледна точка не можем просто да ги изхвърлим начин на, на буклука, пазара ще пострада, цените ще се вдигнат, ще има е, размирици и комисията <laughs> трябва да ни каже какво ще стане на 1 януари 2012 година? Защото е неизбежно тези 83 милиона, така да се каже, незаконни яйца да се появят на пазара и този пазар до някъде да почернее. И също така трябва да сме сигурни, а и онези, които са вложили вече средства, трябва да са сигурни, че няма да, да има отстъпление от вече постигнатото. Не, извинявайте, е, колегата говори по-дълго и аз бих искал да говоря по-дълго, отговаря ораторката на опита на председателя да я прекъсне. Необходими са ни отговори от комисията. Нашите производители ги очакват. Благодаря ви, госпожа Магинес. Госпожа Гарсия Перес, една минута господин председател, госпожо комисар. Както е очевидно тук, мисля, е, ние тук в парламента е, се опитваме да се е, спазват правилата. Правила, които са в сила. Днес говорим за един сектор, който не ползва субсидии по линия на общата селскостопанска политика, който на всичкото отгоре е изложен на повишената цена на фуражите – и на всичкото отгоре поема допълнителни разходи, за да спази изискванията. И значи на 1 януари 2012 година много държави членки и много производители няма да са изпълнили изискванията на директивата на 100%. Някъде 30% от производството няма да отговаря на изискванията и съответно ще трябва да бъде спряно. И следователно, за да задоволим пазарното търсене, ще трябва да внасяме. Надявам се до тогава да сме постигнали по-големи успехи в отношенията на реципрочност с третите страни, евентуални вносителки. Но тук трябва да се спазват и стандарти, като например електронната идентификация или маркиране на дребните преживни. И какво ли още не? Господин Палиновски има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар. Решението е ясно. Никакви изключения, никакви отстъпки. Европейската комисия трябва да наложи санкции за неправилните методи на производство. Някои от производителите вече са имали 12 години на разположение, други са имали 8 или а, а трети 5 години на разположение. Онези, които имаха по-малко години на разположение, не си даваха сметка какво ще се случи, когато купуват ефтини клетки за кокошки от старите държави членки. За съжаление, това може да доведе до внос на яйца, произведени точно такива клетки страни. Трябва да намерим решение за тези, които няма да успеят да модернизират клетките си до 1 януари 2012 година. И точно това е целта на измененията. Според авторите на резолюцията, преходният период е ясно уточнен в директивата и датата 1 януари 2012 година не може да бъде променена. Надявам се, че онези, които гласуват за резолюцията, също ще подкрепят и идеята да няма допълнителни преходни периоди след 2013 година по отношение на преките плащания по общата сълскостопанска политика, защото и тази дата е залегнала в законодателството. Следващият оратор е господин Чаба Табашти. Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette, hogy komoly érdekellentét van azok között. Благодаря. Този дебат ми показа, че има конфликт на интереси между тези, които са приложили изискванията и онези, които не са ги приложили. Има разлики между старите и новите държави членки – и старите държави членки са имали много повече време на разположение, за да организират прехода. Това, което се е получило, е, че те са си продали старите клетки на новите държави членки. Но ще трябва да се спазва правото на общността, което означава, че Европейския съюз затруднява доста работата на фермерите – тук в Европа налагаме много по-строги правила, а също времено позволяваме внос на продукти, произведени при много по-низки изисквания. За пореден път комисията взема решение, което е против нашите интереси. Господин Папастамко с минута и половина. Госпожи и господа, напълно признавам необходимостта да се гарантира равнопоставеност по отношение на конкуренцията в Европейския съюз между производители, които са спазили по-строгите изисквания на директивата и другите производители. В същото време трябва да помогнем на онези, които от една страна са поели ангажимент да спазят директивата, но от друга страна трудно се преборват с разходите, за да може да изпълнят изискванията преди крайния срок. Ако яйцата не отговарят на съответните стандарти, те няма да могат да бъдат пускани на вътрешния пазар от 1 януари 2012 година. В същото време обаче ще продължим да внасяме продукция от трети страни, които нямат такива високи стандарти по отношение на хуманното отношение към животните. Във време, в което много ферми в Европа ще трябва да затворят поради повишените стандарти за хуманно отношение към животните, ние ще внасяме продукти от трети страни, които не отговарят дори на настоящите стандарти в Европейския съюз. Така че аз съм за насърчаването на хуманното отношение към животните, но трябва да се защити и производството в Европейския съюз, както и е, социалното положение на хората господин Данелис. Благодаря, господин председател. Госпожо комисара, въпреки че всички производители в Европейския съюз трябва да спазят стандартите за хуманно отношение към животните и да внесат необходимите промени, оказва се, че 30% от производителите не са успели да изпълнят тези изисквания, няма да могат да внесат новите стандарти от 1 януари 2012 година. Комисията не успя да убеди, за съжаление, производителите, че това е от полза за самите тях. И ако комисията не е успява да направи това, каквито и мерки от законодателен характер сега да приемаме, няма да може да ги накараме да направят каквото трябва. Има полза и за производителите, и за потребителите по отношение на оголемените клетки и ако успеем да е, убедим производителите, че и за тях има полза, е, ще се внесат и внедрят такива клетки. Така ще се спазят стандартите е, за хуманното отношение, което е важно. Освен това ще защитим фермерите и срещу нелояна конкуренция от трети страни. Господин Лавия. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, уважаеми колеги. Хуманното отношение към животните е било обект на внимание от наша страна тук нееднократно. И мисля, че решението на парламента, взето съвместно с комисията е, и съвета, е, е напълно основателно. Ние не можем да се откажем от него. Наш дълг сега е да намерим най-подходящия начин за прилагането на това решение на практика. И в това отношение следва да имаме е, предвид необходимостта от отговорно отношение към всички стопански субекти, които е, са включени е, в това производство. Според мен не бива да отлагаме, да, да удължаваме срока за постигането на съответствие с директивата. Необходимо е да бъдат постигнати нормални, прилични стандарти на хуманно отношение към животните. Да, разбира се, времената са трудни, е, не, не се намират средства за, за капиталовложения, но Някои все още е, не са изпълнили изискванията. И имайки предвид кризата, вероятно е необходим някакъв преходен период за тях. Така, сега, казва председателят, пристъпваме към спонтанните изказвания. Няколко е, колеги желаят да се изкажат. Господин Николеско най-напред няма думата nici eu nu cred că este corect să vorbim la modul general despre un termen de. Благодаря, господин председател. Според мен не всички държави членки могат да бъдат подлагани на едно и също изискване, защото да, 10 години е бил първоначалният срок, но България и Румъния са се присъединили към Европейския съюз само преди 3 години. Сега, вярно е, правилата са си правила, но според мен би трябвало да се гласува изменение второ, внесено от е, Европейската народна партия. Имайки предвид, че дори и да бъдат направени необходимите вложения, те ще отнемат време е, и е, не бива от всичко това да страдат самите производители. И разбира се, това специално отношение трябва да бъде запазено само за производителите, които са проявили вече готовност да, да спазят изискванията. Благодаря, господин Бронкс има думата. Производителите от Великобритания влагат сериозни средства повишавайки себестойността си в подготовка за изпълнението на директивата, тъй като знае, че в Великобритания мърдане няма. Законът се прилага. И защо да бъдат изложени на нелоялна конкуренция от страни, които не спазват закона или получават възможност да отложат спазването му? 27 държави членки, изключително голямо разнообразие от стандарти. След това се говори за пропорционални или разобеждаващи, възпрепятстващи санкционни мерки. Аз е, мога да ви кажа, вие добре го знаете, съм против каквото и да било европейско законодателство. Но когато се приема европейско законодателство, то трябва да се спазва. И комисията ще ни увери ли, че когато влезе в сила е, директивата, онези страни, които не са спазили нейните изисквания, няма да могат да изнасят продукция в страни, които ги спазват. Госпожа Патрал Невес. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. По темата, която обсъждаме днес, нека отново да повторя – директивите трябва да се прилагат. Това въжи и за тази директива, прията от през 99-та година. Това е една от най-големите ни ценности – хуманното отношение към животните. И производителите трябва да плащат доста за това. Има 30% допълнителни разходи в Португалия, например, без да има помощ от общата сълскостопанска политика. В момента се намираме и в ситуация на криза, така че трябва да не забравяме, че някои от производителите се сблъскват с допълнителни проблеми и може би е добре да им дадем малко повече време. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Нито един от нас не заявява, че не трябва да се прилага тази директива, прията през 1999 година. Ние сме една сериозна институция и не бихме искали да поставяме под въпрос хуманното отношение към животните. Но също времено трябва да използваме и здравия разум. В момента се намираме в положение на криза, която се отразява във всички области и съответно е доста трудно за хората да приложат тези изисквания. В крайна сметка ще се озовем в положение, при което ще има яйца, произведени в Европа, които обаче не отговарят на изискванията и за това на пазара навлизат яйца, произведени другаде, другаде където тези изисквания не са били прилагани. Така че е добре да приемем един преходен период. Надявам се, че комисарят може да го гарантира. Госпожа Дотс има думата. Благодаря. Както вече много колеги казаха, защитаването на производителите, които са спазили законодателството и е, са изразходили много средства е нещо изключително важно и е задължение на комисията на този етап. Аз разговарях с много от е, британските фермери, които казаха, че много трудно намират средства за инвестиции в ситуация на економическа криза. Разбира разбирам онова, което се казва за маркирането на яйцата. Получих едно писмо от комисията, в което се казва, че една допълнителна марка няма да има никаква полза, защото комисията смята, че няма да може да се прави разлика. Искам да разбера, комисията променила ли си мнението в това отношение или просто няма информация? Освен това, Комисията може ли да обмисли евентуална забрана за търговия в рамките на Съюза? Ще трябва ли някои компании да разчитат на внос от трети страни в такова отношение, тъй като в много, много страни яйцата, които се произвеждат, са произведени с много по- несериозни условия по отношение на хуманното отношение към животните. Господин Шикерски. Определено фермерите трябва да зачитат директивата от 1999 година. Разбираме, че има много, които са инвестирали в модернизацията на клетките. Както каза един от ораторите, въпрос не е да се дава повече време на едни, а по-малко време на други. Всички трябва да имат едно и също време, за да отговорят на критериите и стандартите. Незаконно производство, защита на потребителите са термини, които звучат много привлекателно. Аз подкрепям всяка мярка, която ще подкрепи земеделските стопани в различни държави членки, защото знаем в какво трудно положение са фермерите в момента. Жалко е, че не много хора са съгласни с мен. Господин Рюбик има думата. Благодаря, господин председател. Е, всички трябва да сме наясно, че хуманното отношение към живота е свързано с е, животинското здравеопазване, а и с общественото здраве. Ние в економическата комисия е, проведохме оценка на различни технологични решения, това число подобряване на качеството на хранителните продукти. И за осмата рамкова програма за научните изследвания аз призовавам комисията да отдаде предпочитание на технологичните научни изследвания в областта на хранително-вкусовата промишленост и, и фуражите. Така че от здравето на животните към здравето на човек. Благодаря. Благодаря ви, господин Рубик. Госпожа Магинес. Благодаря ви за снисходителното отношение, господин председател. Аз искам да повдигна още два въпроса, които нямах възможност има огромен пазар за преработени яйца. Не, не в черупка, за различни области на хранително-вкусовата промишленост. И трябва да знаем какво етикетиране ще се иска за тези хранителни продукти. В това отношение имаме огромна загриженост. Аз се опасявам, че ще изнасяме нашите е, яйца е, от е, отглеждане в конвенционални клетки е, кокошки и съответно ще внасяме втечнен яйчен продукт, който е произведен при някакви невъобразими условия. И сега, ако, ако бъдат въведени навсякъде оголемените клетки, обаче ако се допусне тяхното съжителство с конвенционалните, начини на отглеждане, е, ще се появят много и много проблеми и аз не знам как ще може да лавира измежду тях комисията. Благодаря ви, госпожо Магинес. Желая ли някой друг да се изкаже в тази част от разискванията? Не виждам. В такъв случай давам думата на комисар Василио да, да обобщи и да отговори евентуално на някои от зададените от вас въпроси. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че по този въпрос няма консенсус. Чух изказвания, призоваващи за строго е, прилагане на директивата без каквито и да било изключения. От друга страна, призиви за удължаване на крайния срок и очевидно е, е, е, насоката на изказването зависи от националната принадлежност на оратора и, състоянието на отрасъла в съответната страна. Но, каква е позицията на комисията? Повтарям, Повтарям, от 1 януари 2012 година конвенционалните клетки трябва да бъдат заменени от оголемени клетки или альтернативни системи на отглеждане. Ето защо яйцата, произведени от носачки отглеждани в конвенционални клетки, няма да могат законно да се пласират на пазара след януари 2012 година. Това е нашата позиция. Сега, комисията полага всячески усилия. И ние, ние целенасочено работим в тази посока, да помогнем на държавите членки да спазят директивата. Какво правим? Първо, е, насърчаваме държавите членки да е, разработват и изпълняват национални планове сътрудничество с отрасъла с основните заинтересовани субекти на пазара получаваме известия за така разработените национални планове и между другото тези национални планове предвиждат и санкционни мерки срещу онези производители, които не, не, не постигат съответствие с директивата. На второ място, обменяме информация с държавите членки за най-добрия начин на, на провеждане на наблюдение и контрол по изпълнението на директивата. Организираме посещение на място от страна на експерти на комисията И също така организираме срещи с заинтересованите страни, както казах, е, за 19 януари до година е насрочена голяма среща на заинтересованите и на представители на държавите членки, за да обсъдим състоянието на нещата и да видим как бихме могли най-ефикасно да помогнем на тези държави членки, които не са спазили изискванията, така че да ги спазят до края на 2011 година. Значи това е нашата позиция. В случай, че след януари 2012 година все още има незаконно произведени яйца, те не могат да бъдат пускани на пазара, няма да могат е, да бъдат пускани на пазара и при констатиране на, на несъответствие, естествено комисията ще може да предприеме всички средства, с които разполага, е, а, а именно образуване на производство за, за неизпълнение на законодателството срещу държава членка. Като альтернатива, ние проучваме и други някои възможности, за да възпрепятстваме на практика незаконното пазарно обращение на яйца, произведени е, при условия неотговарящи на изискванията. Разбира се, уважаемите е, е, депутати е, казаха и много други неща. Уверявам ви, че аз ще осведомя подробно комисаря Дали за всички ваши изказвания. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. И така, колеги, разполагам с четири предложения за резолюции, които са подадени в заключение на този дебат. Край на е, дебата. Ще продължим с гласуването в 12 часа. Благодаря много. Знам, че не се е, случва някой да вземе думата след изказването на комисаря. Аз съм е, доволна от казаното от комисаря, но заключението, което тя направи, че тук в парламента има разделени е, мнения по тази позиция, че парламентът е, е разделен. Мисля, че това не трябва да се твърди, е, докато не гласуваме. Благодаря много. Прекъсваме до 12 часа, когато ще има гласуване. Point of order, sorry, I didn't see you. Процедурен въпрос, така ли? Благодаря, господин председател. Нека и аз да а, подкрепя казаното от Естер. И също така, мога ли да помоля госпожа комисаря за следното? А, ком... Няма как тя да а, се изкаже, поне в писмен вид да ни отговори. Не мисля, че сме разделени тук, но какво мисли тя по въпроса за вноса на яйца, които не са произведени в Европейския съюз и които не са произведени с спазването на подходящите условия и е, накрая какво да правим с яйцата, които нямат право да носят е, маркировката. Председателят, съжалявам, това не беше процедурен въпрос, е, така че закривам дебата. Не, процедурен въпрос, господин Рубих. Господин председателю, бих искал да кажа, че тази 15-минутна пауза преди гласуването е нещо много добро. Много добре направихме планирането на сутрешното заседание и трябва да избягваме ситуации от миналото. Благодаря. Така трябва и да бъде, казва председателя.